Скъпи колеги, предлагам ви да започнем нашата работа. Благодаря ви за присъствието. Първата точка в дневния ред е приемането на дневния ред. Получили сте дневния ред. Ако няма забележки, той ще се счита за прият. Сега, по първа точка искам да ви напомня, че комисията ни ще приключи работа в 17.30 и между 17.30 и 18.30 ще имаме среща на координаторите за постигане на споразумение по второто четене на бюджета за 2010 година и резолюцията, която го придружава. Надявам се, че то ще бъде постигнато. Утре сутринта ще започнем в 9 часа и ще ви помоля всички да присъствате. Както действителните членове, така и заместниците, заместниците на заместниците, нелегалните и така нататък за гласуване за второ четене и за гласуване по точка съобщение на председателя. Искам да поздравя нашия колега с, с рождения му ден. Той се подмладява с всеки измина ден. Окоръжаваме го в това му начинание. Искам да ви напомня, че днешният ден е исторически защото днес влиза в сила Лисабонския договор. Любопитно е, че Европейският парламент като институция не пожела да празнува. Ще има церемония в Лисабон, но парламентът в Брюксел не можа да организира празненство, което е жалко. Председателят Деан, който изигра важна роля в разработването на документа, както и на други членове на конвента, присъстващи в тази зала и за всички нас, членове на Европейския парламент, по-конкретно бюджетната комисия и европейски граждани. Днешна ден е много важен, въпреки че не го празнуваме. Този ден, без съмнение, ще остане една от един от най-големите дни в Европа. Разбира се, това ще зависи от начина по който използваме договори по-конкретно в бюджетната област. И ние се готвим за новите отговорности, които ни възлага договорът в сътрудничество с други организации, с другите институции, тогава, когато това е възможно и в конфликт с тях, когато това не е възможно. Искам да поздравя представителите на почитаемото шведско председателство. Искам и да поздравя, когато пристигне кандидатът за комисар по бюджета който не е съвсем непознат на нашата комисия. Днеска не можем да го поздравим, защото официалната му кандидатура ще зависи от нас и от отговорите, които той ще даде на изключително трудните въпроси, които ние ще му зададем по време на втората седмица на януари тъй като календарът утвърден от председателски съвет за тези изслушвания, като се има предвид и процедурата в съвета, свързана с неговите правомощия, се състои в организирането на втората седмица на януари изслушване на всички кандидат-комисари пред съответната парламентарна комисия, за да можем след това, ако всичко върви добре и ако всички становища са положителни, да гласуваме на пленарното заседание в Страсбург. И ако има колебания за някои кандидатури, които, след които господин Баросов ще трябва да предложи нови кандидати, ние ще организираме нови изслушвания през последната седмица на януари. Ето това е нашият е, календар. По-нататък искам да ви напомня, че нашето заседание, както и предишното, се предава на живо по интернет. Искам да ви напомня, че нашето заседание днес и утре е посветено предимно на подготовката на нашата стратегия за второто четене на бюджета 2010 година. Сега ще я обсъдим. След това ще уточним това, което трябва да бъде уточнено на заседанието на координаторите в края на заседанието и утре сутринта ще гласуваме. Ще ви бъдат раздадени днес след обяд всички необходими документи за гласуването и искам да ви напомня да ги запазите за утре сутринта, тъй като ще имате нужда от тях утре сутринта за гласуване. Ще се постараем да гласуваме максимално амблок. Ще ви обясня, няма сега защо да губим време, но не е сложно. Но при всички случаи всички трябва да са наясно с разликата между документите. Има една особеност във второто четене. Това са особености, свързани повече с представенето, отколкото с политическата същност но това ще ви бъде представено. Сега искам да ви посоча резултатите от заседанието на координаторите миналата седмица, когато раздадохме два доклада за евентуално становище. Що се отнася до общностната финансова подкрепа за за извеждането от експлоатация на а, атомната електроцентрала Козлодуи. Ние се постигнахме съгласие и гласувахме по финансирането на транша миналата година, но ние дадахме становище на ИТРЕ според изискванията на, норм, на нормативната база и групата на зелените ще ще посочи докладчик по становище. Що се отнася до споразумението за макрофинансовата помощ за Украина, координаторите прецениха, че ние няма да представяме становище, следователно няма да определяме докладчик. Сега преминаваме към трета точка от дневния ред подготовка на второто четене по бюджет 2010 година и давам думата на нашия докладчик Ласло Шурян. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, убеден съм, че различните работни групи вече знаят какво се е случило по време на помирителната процедура, но може би е добре само да обобщя резултатите от помиряването. Знаете, че бюджета за тази година има един голям недостатък и това е, че 2,9 милиарда евро са останали като резерва. Много е трудно по този начин да бъдат пренасочени тези средства. Козлодой беше един по-малък по мащаб въпрос, но все пак беше важно да имаме представа какво искаме да постигнем. И междувременно парламентът и искаше да предложи също така помощ и на сектора на млекопроизводството, защото в този сектор имаше особено сериозни проблеми тази есен. Това беше основната цел на повечето от нас. Не искахме да прехвърляме средствата за Европейския план за економическо възстановяване за следващата година от гледна точка на бюджета не беше много ясно дали ще успеем да направим всичко в рамките на 2010. И накрая постигнахме съгласие, че Европейския план за економическо възстановяване ще приключи през 2010 година и нищо няма да се прехвърля за годината след това. Освен това, за първ път работихме в духа на Лисабонския договор – Съветът се съгласи с желанието на Европейския парламент да има 300 милиона евро допълнителна помощ за сектора на млекопроизводството. Това беше един символичен жест, но споровете между комисията и парламента не бяха символични. Радвам се да кажа, че ние победихме в този спор. Числото е сравнително малко в сравнение с много други показатели, но значението е много голямо. Това въжи и за механизма за финансиране на макрофинансовата рамка. И съветът и комисията се съгласиха да се финансира програмата Прогрес. Комисията по заедостта беше ангажирана с това да бъдат предоставени допълнителни средства, без това да става за сметка на програмата Прогрес. Споразумяхме се за окончателното число. През първата година необходимата сума е 25 милиона. Освен това, Постигнахме и друг успех. Съветът се съгласи с нашето послание за това, че трябва да бъде възприят нашият подход, основен върху промените в оперативните пера от бюджета – Всъщност нашата позиция беше междинна между тази на комисията и на съвета и съвета се съгласи с нашата позиция. Затова успяхме да отстоим нашата позиция по време на второто четене. Също така искахме да запазим пилотните проекти и подготвителните действия, така както те бяха формулирани при първо четене. И успяхме да постигнем това по време на второто четене след постигане на съгласие със съвета. Що се отнася до плащанията, можем да говорим за това, че чашата е полупразна или полупълна. В количество на измерения съветът предложи 120 милиарда. Нашето първоначално предложение беше 127. Всички знаехме, че това увеличаване цели да отрази нашата политическа цел да подпомогнем държавите членки по-бързо и по-ефективно да използват, използват структурните фондове и кохизионния фонд. Дори по време на лятната помирителна процедура ние се съгласихме с съвета, че в случай, че има реална потребност от страна на държавите членки, ще бъде изплатено това допълнително количество под формата на коригиращ бюджет. Това е начинът по който се постъпва всяка година. Но вие знаете, че до сега тази възможност не се използваше. Обаче 2010 може да бъде година, в която тази възможност ще бъде използвана. Защото в момента има голямо изоставане в държавите членки, а програмите, които са планирани от 2007 година и 2008 година, са достатъчно мащабни и оттам има потребност от плащания по кохизионната политика и има необходимост тези плащания да бъдат евентуално по-големи от очакването. Заедно с координаторите се съгласихме, че това е една граница за нас, отвъд която, отвъд която няма да отстъпим. Няма да допуснем да се намалят средствата по кохезионната политика и Както вече казах, пилотните проекти и подготвителните дейности трябва да бъдат финансирани. Според нас те трябва да бъдат запазени, както и трябва да бъдат запазени съответните бюджетни пера. Сега за големите числа. В процент от брутния национален доход. Дори без документи мога да кажа, че 1,5% от плащанията и 1% и 2 в ангажиране с бюджетни кредити. Както си спомняте, винаги се води битка между държавите членки, които плащат. Те не искат бюджета да бъде над 1% от брутния национален доход. Така че тук шведското председателство прояви гъвковост и Парламентът представи силни аргументи пред съвета, че, че трябва да имаме този показател да бъде 1,25 или 1,5. Що се отнася до плана за економическо възстановяване, въпросът беше доколко той трябва да бъде продължава. Нашият председател, господин Ламасур, представи много добри доводи. Той каза, че по функция 1 може да бъдат направени някои съкръщения на средствата. И всъщност сближихме позицията на първо четене. За съжаление, ситуацията е доста болезнена и може да означава, че държавите членки ще трябва да платят повече, отколкото са очаквали. From... И намаляването по функция 1 от страна на парламента с едно евро означава, че 2 евро трябва да бъдат платени допълнителни от страна на съвета. Но това означава, че ние трябва да платим 91 милион, което означава, че трябва да намалим с 81 милион бюджета по функция 1. което означава 75. И съветът от инструмента за гъвкавост. Добави 195 като допълнение към резерва по функция 2. 36 милиона над първоначално очакваната сума. Тоест, задача на докладчика беше да реши какво да предложи, как тези 81 милиона да бъдат намалени по функция 1. Когато изслушах мненията на координаторите, аз очаквах, че основното в тези урязвания, тези намаления на бюджета ще бъде предварителния проект бюджет. С, може би, някакви допълнения, с увеличение, но в никакъв случай не да се намалява предварителния проект бюджет. Също така беше важно да имаме малък резерв. И нашето общо желание и цел беше от този резерв да заделим 25 за механизма за микрофинансиране, а останалата част от средствата беше разпределена между седемте приоритетни области. Ние се съгласихме, че това са образованието, научно-изследователската дейност и т.н. нататък. Разпределихме средствата в съответствие с процентните показатели на бюджетните пера и на тяхната тежест едно в сравнение с друго. В крайна сметка установихме, че имаме 0,7% като резерва. Все още не разпределена резерва. Благодаря на групата на социалистите и Алде за тяхната подкрепа и смятам, че наистина от тези средства ние Разбира се, това не са много пари, но все пак трябва да дадем значителен дял за перо финансови институции. Мисля си, че 0,56 трябва да бъдат заделени от тези 0,7. Докладчика подкрепя това и голямата цел на докладчика е да има мир и сътрудничество. Надявам се, че сега ще успеем да постигнем едно гласуване анблок по тези предложения защото важно не само да отделям от времето си за бюджета, но също е много важно да покажем на комисията и съвета, че ние можем да се обединим и че ще бъдем много силни сега, когато Лисабонския договор вече влезе в сила и че нашата позиция ще бъде много силна, що се отнася до бюджета за следващата година. Остава въпрос какво да се прави с остатъка от тази резерва. Това са много незначителни суми. Едната идея е просто да се остави на страна тази резерва. Искам да чуя какво е вашето мнение. Може би това да оставим на страна тези останали средства в резервата. Може би това е най-добрата идея. Ако секретариатът се жертва и ни предостави добри показатели, добри процентни показатели, да секретарят да си поиграе с компютрите и да хармонизират различните бази данни. И тогава, може би, секретарятът ще покаже, че цифрите са по-различни от това, което виждаме сега. И ако имаме малък резерв и ако разликата е малка, което е вероятно, може би ще можем да боравим с този резерв без тъй наречени технически корекции, предложени от докладчика. И мисля, че аз и другите колеги биха приветствали идеята да се избегнат тези технически корекции в пленарна зала. Разбира се, няма нищо срамно в това да бъдат предложени и одобрени такива технически корекции, но мисля си, че предлагам едно разумно решение. Разбира се, комисията, тази парламентарна комисия може да предложи нещо друго, да се сложи нула срещу този резерв. Разбира се, ние може да прехвърлим тези средства в друго перо, това не е проблем. И тогава ще изпратим едно много ясно послание към нашите партньори в комисията и в съвета, а именно, че Европейският съюз не може да живее без междинен преглед на многогодишната финансова перспектива. Не може да живее без резервни средства, защото това е много опасно. Особено ако слушаме нашия председател, който настоява да няма коригиращ бюджет всяка година. Всеки месец, извинете. Ако имаме един резерв 0,1, 0,2 или дори 0, всъщност нещата са практически едни и същи. Имам също да кажа нещо на нашите колеги социалистите. Какво ще кажете за пилотните проекти по функция 2? Първоначалните изчисления показваха, че липсва половин милион. Обаче няма такава липса. Тези пари ги има. Ние ги имаме и няма нужда да променим пилотните проекти. Затова се надявам, че вие ще се вслушате във всички тези предложения възоснова на предварително съгласуваните от нас принципи. Там, където принципите са добри, остават само някои чисто технически въпроси. И у, уверявам ви, че не съм манипулирал цифрите. Uh, И накрая, господин председател, задължително трябва да има един документ, един документ, който да отразява това, което обсъждаме, а именно как да осигуримаме необходимите 81 милиона за Европейския план за економическо развитие и също така как да постигнем почти 123 плащания за 2010 година. И има още една друга брошура. Мисля си, че колегите са я получили. Това е документ, в който се съдържат всички изменения, които не бяха прияти от съвета. Те са били или отхвърлени, или изменени от съвета. Сега можем да гласуваме, като изхождаме от две предположения. Първо, че ние ще предложим наново всичко, което предлагахме на първо четене, но това, което ние можем да направим, това е да се опираме върху документа 10 с измененията, но следващия документ на докладчика е с по-голяма важност. Той има приоритетно значение пред документа с измененията. Така че може би първо да гласуваме за повторното внасяне на това, което се съдържа в брошурата с измененията и след това да внесем измененията в документа, изготвен от докладчика. И по този начин ще затвърдим постигнатия резултат. Надявам се, че всичките желания и приоритетите на групите са отразени поне що се отнася до цифрите. Разбира се, ще има някои по-различни неща в резолюцията, които ние можем да формулираме, да формулираме нашите послания в съответствие с принадлежността ни към определено политическо семейство и нашите предпочитания. Но отново резолюцията отново ще бъде послание, което ще подчертава нашето единство, що се отнася до бюджета за 2010 година. Може би изпреварвам събитията, но и искам да благодаря на секретарията. Те работиха много усърдно, включително и в събота и неделя, за да ни предоставят необходимите изменения и таблици. Също благодаря на координаторите за много полезното сътрудничество. Благодаря, господин председател. Мерси, Благодаря, господин докладчик. Всъщност, това е първото стане на нашата комисия след помирителния комитет. Искам да поздравя докладчика за начина по който води преговорите благодаря и на шведското председателство, което прояви голямо разбиране към приоритетите, изразени от парламента. Искам да благодаря и на комисията за ролята и на честен посредник. Както каза Ласло Шурян, аз смятам, че от страна на парламента имаме основания да сме доволни от резултата. Няма да навлизам в да повтарям това, което той каза, но ще спомена само три въпроса. Успяхме да намерим добър начин за финансиране на плана за економическо възстановяване, без да чакаме последния срок което, който беше помирителният комитет до годината. За 2009-2010 година намерихме 100 милиарда, които са необходими, за да финансираме дейностите по плана за економическо възстановяване. Това, това са инвестициите за преминаване към чисти енергии и изграждане на широколентов интернет в селските райони. Както каза и Ласло, от друга страна, в рамките на предишния договор приехме план 280 миля, 380 милиона за финансиране на новите политики в областта на млечния сектор. Също така успяхме да вземем предвид и финансирането за 2010 година на дейността за повишаване сигурността на българската атомна централа Козлодуй. Това е проблем. Това е свързано с, с политическото споразумение с новото българско правителство. И въпросът трябваше да бъде решен в последния момент бяхме изправени пред много сериозна трудност, тъй като трябваше да намерим допълнителни 75 милиона върху бюджета и постигнахме споразумения по силата на което три четвърти от необходимите финансови средства ще бъдат осигурени от свежи пари, така да се каже, от съвета в рамките на економии, реализирани в бюджета за селското стопанство и инструмента за гъвкавост, а също така и от друга страна жертва, която парламента и комисията по бюджета изрази готовност да направи. Това са от означаваше 81 милиона по, катег... по функция 1А. Това е предмет на нашата дискусия на новите изменения, които ще представят докладчиците след работата с координаторите. Искам да допълня Ласло и да ви напомня, че споразумението е свързано с приемането на няколко декларации, било съвместни декларации, било едностранни декларации, които са ви раздадени като анекс по точка 8 в папката. Това е документ номер 1, точка 8. Тези декларации се както следва. Първата, тя е много важна от юридическа гледна точка, това е съвместна декларация за, на трите институции за приемствеността на бюджетната процедура 2010 година. Всъщност това е проблем, който сме повдигали многократно. Бюджетната процедура 2010 година започна през периода, в който се приложимия договор беше договорът от Ница. Но на окончателният вод ще бъде на 16 декември. В момент, тогава ще приложим, ще бъде Лисабонския договор и ние следва да прилагаме Ницкия договор до края. Това изисква здравия разум. Следователно трябваше да се намери една юридическа формула, която позволява да се спре махалото на 30 ноември и гласуването на от 17 и гласуването да се проведе на 30 ноември в 12 без 5. Това е в приложение 1А. Запред това е парламентът, председателят на парламента е този, който подписва бюджета и именно това осигурява юридическата гаранция. Ето защо приехме и тази декларация. И тъй на мен ми се струва необходимо да, спо, да споменем тази декларация и за това предлагам проект за резолюция, свързана с гласуването по второ четене. Това е изменение номер 11. Единственият цел е да се позовем на тази декларация. И това е, е. По този начин ще успокоим нашите юристи. Във второ приложение има съвместна декларация по политиката на сградите на европейските институции и органи. В трето приложение има съвместна декларация за упростяване и по-целенасочено оползотворяване на структурните и кохезионните фондове в контекста на економическата криза. Ние приехме също така една много важна съвместна декларация по функция 5, т.е. административните разходи. Декларация. Тази декларация е много важна от политическа гледна точка, тъй като позволява да финансираме още от сега функционира, потребностите на Европейския съвет – и съвета на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Лисабонския договор. Да ви напомня, той трансформира Европейския съвет в институция и създава постоянен председател, стабилна институция, който се избира за мандат от две години и половина и може да бъде преизбран. Тази това ново положение изисква съответни финансови средства. Съветът ни предложи писмо за изменение за своя бюджет в последния момент, като ни постави в изключително деликатно политическо положение. Очевидно е, че парламентът не може да се противопостави на това желание за финансиране на новите дейности, новите правомощия на съвета. Последните пречки пред ратифицирането на договора бяха премахнати. Ние не можеше да се противопоставим на финансовите потребности, свързани с функционирането на председателя. Но заедно с това не можехме да позволим двойните институции, съвета на министрите, Европейския съвет, да взимат бюджетни кредити в резерва, който ни беше оставен в пета функция, т.е. финансирането на административните разходи, след като имаме политическо споразумение между всички институции за приемане на бюджета за 2010 година, без да отчитаме новите потребности от Лисабонския договор, независимо от характера на тези потребности, независимо от институцията. Като предвиждаме и изменящи, коригиращи бюджет за 2010 година и изведнъж съветът наруши това споразумение, като се позва на факта, че Лисабонския договор най-сетне ще влезе в сила и то от 1 декември, не от 1 януари. Намерихме решение, което се състои в това да гарантираме, че Съветът на министрите е този, който ще финансира от своя бюджет за 2009 година потребностите, свързани с функционирането на Европейския съвет и председателя на Европейския съвет през 2010 година. Това намира израз във факта, че в тази декларация е записано черно на бяло в съвместна декларация номер 5, че това финансиране няма по никакъв начин да намали резервът, който остава на разположение за 2010 година за финансиране на непредвидени разходи в областта на администрацията за институциите, по-конкретно Европейския парламент. Този бюджет възлиза на 72 милиона ние бяхме длъжни да гарантираме, ние трябваше да направим така, че съветът да не иземе по силата на новите правомощия този резерв. Съветът трябваше да спази джентлменското споразумение и парламентът с еднакво, с толкова елегантен жест даде подкрепа на Херман Ван Ромпой, като му предвиди съответен бюджет. Пето приложение е едностранна декларация на комисията за по наше искане за финансирането на Козлодои трябваше да се финансира извеждането експлоатация на централата. Намерихме решение с механизма за гъвкавост и с свежи пари. Тези средства ще са необходими до 2013 година. Първо, това ни беше първото искане тогава, когато бъде направен средносрочен преглед в преглед на многогодишната финансова рамка. Ние бихме предпочели съветът да изрази готовност за консенсус но съветът запази мълчание. Ние приемаме мълчанието за знак на съгласие. Комисията. Сега, в декларацията пише комисията отбелязва. Аз бих добавил комисията отбелязва с уважение, че парламента повздигна въпросът и така нататък. И така. В крайна сметка текстът гласи комисията отбелязва, но така или иначе бяха намерени средствата. Още повече, че този проблем за сигурността на Козлодуи е проблем, който Европейския съвет преднамерено остави настрани от споразумението за многогодишната рамка до 2013 година. То беше прието през 2006 година. Централата в Литва и в Словакия бяха предвидени. Знаехме много добре по това време, че Козлодои, тъй като това са централи от един и съща тип и че те трябва и че трябва да се предвидят средства, но тъй като България не беше все още държава членка и тогава с очарователната Надежда Михайлова разговаряхме. Английското председателство в момента прецени, че още няма защо да взимаме предвид България, тъй като тя все още не е член. Това беше шега, разбира се. Това беше смешно. Но сред... сега, според нас, трябваше да се финансира тази дейност с свежи пари. Има съвместна декларация между трите институции за преходните правила, които да се прилагат в някои области. За коригиращия бюджет, свързан с преминаването от договора от Ница към Лисабонския договор. Става дума за мандата, който ни даде пленарната зала. Проведах се преговори за усъвършенстване на първоначалния текст. Мнозина от делегацията настояха за това. По-конкретно Инга Греслер и други. От тук на... ви ще разполагате с текста, който е част от Supplementary досие, допълнителната папка, първа страница. Там се споменава, че точки 22 и 23 продължават да са в сила. Нашите колеги отбелязаха, че трябва да се уточни, да се каже изрично това. По същия начин ние запазихме една формула, която не е формулата, която предложи госпожа Кайдар. Тя отчита факта, че двете части на бюджетния орган не са съгласни за за прехвърлянето на средствата. Проведаха се. Не беше лесно да се проведат разговори между институциите, за това постигнахме решение, според което комисията успя да отегли своето предложение за прехвърляне на средства. И на мен ми се струва, че това споразумение съответства на дадения ни мандат и то отчита правомощията на парламента в преходния период. Приемат се определени правила, кои, преходни правила, които ще се прилагат за определен период и те ще се прилагат така като експеримент, ако се окаже, че са добри, можем да им придадем постоянен характер. Ако не, ще направим ревизия на финансовия регламент, за да се отчете се отчитат съответните изисквания на Лисабонския договор. Последното, което искам да кажа, извинявайте, че толкова дълго говорих, но всички тези въпроси са изключително важни и ние трябва да си дадем сметка за това. По един въпрос, повдигнат от Ласло дали да запазим известен резерв по функция 1А. Разбира се, е, има едно изкушение да запишем 0. Това би било политическо послание от страна на парламента. Аз бих казал, че в интерес на предпазливостта трябва да запазим нещо – не бива да допускаме главите ни да опират до тавана. Може да се наложи да скочи малко по-високо и тогава ще се ударим. Аз бих казал, че трябва да запазим нещо. Е, не 100 е милиона, да речем, не нещо толкова много, но Дейността на нашия секретариат е много сложна, а и компютрите е, не разполагат с въображението и творчеството на докладчика. И както каза Ласло, не бива да се оказваме в положение, в което осъзнаваме след гласуването или след подписването от страна на председателя, че парламентът е гласувал и президентът е подписал бюджет, който за няколко хиляди евро не съответства на договора. За последния бюджет, гласуван по процедурата от Ница, Смятам, че нашата комисия трябва да прави предпазливост и да запази известен резерв. Скъпи колеги, искам да поздравя Щях да кажа присъствието, но сега ще кажа отсъствието на, Веро... на госпожа Краца. Тя беше тук, но сега я няма. Може би ще дойде. Тя може би ще иска да вземе думата, когато се върне. И давам думата на, до, на а, членовете на комисията. Започвам с първия, който е поиска Салвадора. Благодаря, господин председател. След това, което чухме от Ласло и след е, думите на нашия председател, изпълнени с много мъдрост, ни остава твърде малко да кажем за нас е, като координатори. Искам да се спра само на три въпроса. Първо, нещо, което не е свързано с второто четене – а по-скоро с проблемите, които ни очакват. Става дума за финансирането на разходите на председателя на съвета от 25 е, милиона евро. Ако мога да припомня, става дума тук за едно решение, наложено от е, нуждата, едно успешно решение, защото с него се финансират разходи за 2010 от 2009 е, година и Изводът е, че съветът сега има повече в своя бюджет, отколкото е планирано предварително и това също е интересно за нашите преговори през следващата година като факт. Но във всички случаи това е факт, който е важно да бъде отбелязан, защото от януари нататък ще имаме сериозни проблеми в преговорите ни с съвета, защото нямаме ясна квалификация – на това какви ще бъдат е, окончателните разходи за службата за външни е, отношения, какви институционални изменения ще настъпят, в какво е, ще стане с е, финансовия регламент, е, финансовата рамка, какви ще бъдат разходите за персонал и е, Както посочва докладчикът във връзка с многогодишната финансова рамка, ще трябва до година да се водят определени преговори. А сега по темата Козлудо и господин председател, ясно е, че преговарящият екип много добре е свършил работата си, защото Козлодой не може да бъде а, финансирана от наличните средства и а, ние постигнахме споразумение след преговорите, че Козлодуй не трябва да се, категоризи... да се финансира от съществуващите категории, а ще трябва да се заделят нови пари това е важен резултат, който за българската страна на пръв поглед изглежда шокиращ, обаче проистича от логиката на бюджета. В предварителният проект бюджет на комисията това не беше отразено така и е, сега това, което е посочено в констатациите, трудно може да се е, изпълни. Трябва да се намерят свежи пари и мисля, че е, споразумението, което постигнахме, заслужава да бъде приветствано, защото то беше един от е, най-големите успехи на преговорите. Е, що се отнася до казаното от е, докладчика Столоян, плащанията за политиката на сближаване, тук не трябва да допускаме отстъп и отправяме послание към страните, които зависят силно от тези средства – Окончателните цифри, до които стигнахме, всъщност представляват процент, който изненадва. Той е нещо добро за парламента, но все пак е изненадващо, че съветът в такава степен се е съотразил с нуждите на парламента и това трябва да отчетем като положителен факт. Освен това, е, разпределението на тази малка остатъчна сума от е, функция 1А. Аз още от самото начало казах, че не смятам, че трябва да изчерпаме изцяло резерва в предвидената граница и да го свеждаме до нула. Вие знаете много добре, онези, които от е, много години следят преговорите във връзка с бюджета, не е едно и също – ако рамката бъде изчерпана при първо четене или при второ. Мисля, че това са различни неща, така както това би могло да бъде разбрано политическо, ако оставим резерва до нула, тогава имаме и марж марш за преговори. Т.е. ако маржът е нула, то тогава на второ четене нещата стават много опасни. И всъщност ние трябва да изчерпаме резервите и не трябва да правим това само самоцелно. За мен това е несериозно може би някои от специализираните комисии в парламента, тези, които отговарят за разходите, биха могли да вземат отношение, но това не може да бъде политика на бюджетната комисия. Трябва да се следва един принцип на рационалност, особено на второ четене. И за това аз мога да се присъединя към казаното от докладчика и казаното от председателя току-що, а именно, че както формата, така и съдържанието е, трябва да не засягат тези 0,7 милиона евро. Те трябва да бъдат оставени и освен това е, тук има и известни математически рискове, които следва да бъдат изчислени. Благодаря, Салвадор. А ние си има думата. Благодаря, господин председател. Аз бих искала също да поздравя господин Сориан и вас, господин председател, е резултата, който постигнахме на преговорите. Определено парламентът отстоя всички свои приоритети. Мисля, че бяхме добри партньори при определене на това откъде да бъдат намерени тези 81 милиона също така, що се отнася до първо четене, аз бях също много за това да не се слиза под предложените от комисията цифри. Също така получихме много пълен анализ на потребностите и след това определихме кои ще са приоритетите за оставените като резерв средства. Като цяло Имаше голяма степен на съгласието между политическите групи при избора на бюджетните пера. Смятам, че процесът на определяне на окончателните показатели беше много добър. Наистина, аз работих с координатора на социалистите, ние заедно предложихме да има допълнителни средства в перото за финансовото подпомагане. Мисля се, че това е нещо, което е важно, независимо от това, че бюджетното перо е малко, така или иначе ще останат средства за резерв, както разбрах и от докладчика и мисля си, че това е съвсем добре. Аз съм съгласна. Не смятам, че трябва да се разходват допълнително средства. Нашата цел не е да имаме нулев резерв. Така че мисля си, че решението е добро и можем да се съгласим с него. Също се радвам, че имаме добри резултати и по рамката за сътрудничество и в декларациите за прехода от стария договор към новия договор. Мисля, че като цяло можем да се поздравим с резултата. Що се отнася до казаното от господин Сурян за това как на практика да организираме гласуването, изцяло оставям това на докладчика и секретарията, мисля, че трябва да бъдат нещата максимално упростени. Благодаря ви. Анна, е, е, Бих искал да кажа на Ан, че много съжаляваме, че по време на помирителния комитет тя не присъстваше. постигнахме споразумението много бързо, преди Ан да дойде. И то защото съветът промени датата в последния момент и го насрочи с 24 часа по-рано. Това създаде проблеми за някой от нас и Анна не можа да присъства. Сега използвам тази възможност тъй като стана дума за, хо, за отделни личности. Юта, искам да кажа, че Юта Халк не е лицето до мен. Тя не е тук, защото трябва да присъства на друга среща, междупарламентарна среща с страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския район. Следователно тя не можа да бъде тук. Неприятното е, че цялата група на зелените не можа да присъства, тъй като имат заседание на групата извън Брюксел. На екзотично място, което е изложено на заплаха от глобално от климатичните промени. Утре ще отсъстват и от гласуването. те, са, те участваха в постигането на консенсус, но няма да можем да се радваме на присъствието им. Сега, за сметка на това, групата на социалистите е тук. И помолиха за думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък и ще спра на някои от оставащите въпроси Всъщност всички ние оценяваме по един и същи начин резултатите от помирителния комитет и сме доволни от това, че бяха защитени приоритетите на парламента. Благодарни сме на Ласло за това, че успя да изгради солидно мнозинство в парламента и отчете желанията на другите групи, за което му благодаря. Много се радвам, че по времето на заседанието на координаторите миналата седмица постигнахме общ консенсус за това как да решим проблема с 81-те милиона. Ние бях, имах, имаше консенсус, че трябва да запазим подготвителните мероприятия, демонстрационните проекти, инструмента за микрофинансиране, също така Оставащият резерв трябва да се разпредели между приоритетни проекти. Искам обаче да кажа няколко думи за инструмента за микрофинансиране. Сега, ние постигнахме споразумение в бюджетната комисия, постигнахме съгласие с 25 милиона свежи пари. Проблемът обаче си остава в преговорите между докладчиците в комисията по заетост. И сега искам да помоля да участвам в триалога и да предам послание от комисията по бюджета, за да можем да решим този проблем по време на триалога следващата седмица, т.е. за правната база, на която да се постигне напредък по инструмента за микрофинансиране. Имаше проблеми между съвета и докладчика на комисията по заетост. Само един коментар по оставащите въпроси за числата от бюджета, по-конкретно за реда финансови услуги. Нашето предложение се основава на доклад, който вече е прият в парламента. Е, внесено е изменение от Комисията по економически въпроси. Мисля, че трябва да можем да намерим 700 хиляди вместо 140 хиляди предложени от докладчика. Доколкото разбирам, докладчикът е готов да, се, да приеме това наше предложение. Е, областта е приоритетна. Не става дума за кой знае колко пари. Така че да използваме възможностите и да приемем 700 хиляди. Ако след това остане стане е резерва в категория 1А, изчленията ми сочат, че и че ще остане нещо. Може да има философски дебат по това да е ли резерва да бъде 0 или 100-200 хиляди. Аз не виждам защо да не остане резерв. В някои функции вече има нулев резерв. Винаги можем обаче да водим философски спор по въпроса. Според мен няма никакъв проблем да запазим резерва, стига да осигурим 700 хиляди за този бюджетен ред. Освен това, няколко коментара. Проведахме много дискусии по политиката за комуникации и дискусия за оставащия резерв за бюджетния ред за представителство на Европейската комисия, Европейското обществено пространство. В писмо на госпожа Дорис Пак се отправя препоръка за освобождаване на този резерв. Мисля, че предложението е разумно. Докладът от комисията и дирекцията, и дирекцията за комуникации на парламента е в този смисъл. Само още един коментар – Имаме още един резерв по други управленски разходи. Резерва е свързан с два различни въпроса. Единият е за проучвания, другият е правното основание на ОЛАФ. Доколкото аз разбирам, ние получихме доклада, за който бяхме настояли. Трябва да окажем натиск върху комисията, не само във връзка с различните резерви, но също така и да отбележим, когато получим това, което искаме. Мисля, че следва да имаме разделно гласуване, да съгласим с освобождаването на резерва за проучванията, но да запазим резерва за ОЛАВ, доколкото разбирам, там все още няма решение. Така че, може би, можем да решим въпроса с разделно гласуване ние ще внесем някои изменения. Това са въпросите, по които можем да постигнем съгласие и трябва да постигнем съгласие доколкото, до толкова, доколкото това е възможно. Благодаря. Благодаря, Горан. Искам да отдам дължимото на работата, извършена от Горан по време на помирителната процедура и с негово участие успехме да постигнем компромис, като той разбира се защава позицията на своята група, но беше конструктивен и ни, благодарение на своите познания по шведски язик, той ни беше много полезен в критични моменти. Владимир Манка поиска думата. Благодаря, господин председател. Бяха посочени два положителни примера и е, след като имаме председател, който казва всичко, мисля, че другите не е необходимо да обясняват е, толкова подробно нещата, но все пак ми позволете няколко забележки и коментари. Бюджетът на Европейския парламент е, всъщност е, е готов. Това беше направено на първо четене и не бяха необходими напасвания в бюджета на другите институции. За това има много малки, малко текстове, които се отнасят до другите институции. В този случай искам да посоча, че мерките, които взехме на първо четене в сферата на бюджета на институциите, водят до економии, които ние след това използвахме за плана за економическо възстановяване. При трансферите можем също да реализираме много економии, поради факта, че сътрудничеството между институциите се подобри. Аз съм а, убеден, че ще намерим правилния политически подход и по отношение на сградния фонд. А, сега, по отношение на помирителната процедура, беше необходима обща декларация на Европейския парламент и на съвета по отношение на сградите. Аз съм съгласен с а, това. Що се отнася до разходите за сградите, това е наистина една голяма част от административните разходи на Европейския съюз. За това е необходимо ние да намерим една средносрочна, респективно дългосрочна стратегия. Ние знаем, че финансовата рамка скоро ще е, приключи и е, трябва да е, подготвим стратегия за всяка институция. Не всяка институция сама да разработва своя стратегия, да координираме тези стратегии, за да можем да постигнем сътрудничество между институциите, за да бъдат е, реализирани економии в голям размер. А и още една забележка, накратко. Много често се получава така, че съществуват методи за финансиране на сгради, които функционират по начин, който води до увеличаване на разходите. Аз мисля, че комисията скоро ще ни представи альтернативни методи. Благодаря. Сидония Дюдлевска. Благодаря, господин председател. Позволете ми сега да взема отношение и да се присъединя към поздравленията към докладчика и към председателя. Аз мисля, че вие наистина заслужавате тези поздравления. Аз също съм доволна от изхода на преговорите. Искам обаче да посочен нещо, което бих окачествила като нещо като бюджетна магия, тази категория 5 е, на разходите. Аз не разбирам съвсем как сме стигнали до тази магия, до това чудо. И е, тук искам да е, поздравя сърдечно всички, които участваха в преговорите. Как успяхте да намерите достатъчно средства в категория 5? Ние не трябва да се радваме прибързано, защото този проблем – ще го видим още веднъж. 80-90 милиона евро ще бъдат необходими за разходи за персонал. В категория 5 има определени липси и през следващата година може би няма да преживеем това чудо, а ще имаме допълнителни потребности, защото Лисабонският договор вече влезе в сила. И аз бих си пожелала категория 5 да бъде а, захранена с достатъчен ресурс и също така Европейския парламент да не губи контрола върху нея. Благодаря, Ерик Боген. Благодаря, господин председател. Както и другите колеги, приветствам резултата от тези обсъждания. Смятам, че самият факт е, че ние успяхме да възстановим бюджетните редове по предварителния проект бюджет е успех. Разбира се, трябваше да се взимат някои сложни решения, но това е винаги е така, когато се обсъжда бюджета. Също така мисля, че не решихме изцяло всички въпроси, свързани с бъдещето. Колегите говориха за това, че вече има малки резерви и това може да ни създаде затруднения в бъдеще при определяне на някои бъдещи приоритети. Последния колега говореше за функция преди финансиране на персонала. Също така АЕС Козлоду е още един важен въпрос. Финансовия механизъм трябва отново да бъде разгледан. Но като цяло аз приветствам предложенията и разбира се ще ги подкрепя. Най-важното, което искам да подчертая, господин председател, е това, което вие казахте във вашето изказване в началото на срещата, а именно допълнителните изявления, особено онези, които се отнасят за кохизионната политика и финансирането по нея. Мисля, че формулировките там са много добри и съм убеден, че всички ние ще подкрепим в пленарна зала и всички депутати ще подкрепят в пленарна зала тази декларация. Но трябва да се подчертае, че трябва да се подобри и упрости процедурата по финансиране по кохезионната политика и е, трябва да настояваме комисията също така да работи в тази посока. Благодаря, господин председател. Абсолютно сте прав. И аз съм сигурен, че и следващия оратор ще ви подкрепи. Заповядайте, господине. Не съм сигурен, господин председател. Искам да повдигна три въпроса. От една страна, приложение 4 ще прочета на английски. Приоритетите за използване на резерва по пета функция е свързано с влизането в сила на Лисабонския договор. Има ли вече разчети за ангажиментите по договора, които комисията може да не даде, тъй като договорът влезе в сила. Би трябвало да ни се предоставят тези разчети, за им как ще се развиват тези разходи. Второ, когато виждаме резолюцията, коя параграф 34, 35 и 36. Там ни се казва, че трябва да следим е, за възможностите за спестяване. Можем ли да се обърнем към генералния секретар на институциите да ни е, каже къде къде можем да направим спестявания, за да видим дали ни трябват някъде пари. Европейския съвет в моята страна и в други страни хората са длъжни да, за... да замразяват се заплати, просто защото няма пари. В вестница в моята страна пишеше, че служителите в европейските институции ще получат увеличение на заплатите 3,4, 5 и 6. Това няма да звучи много добре. Да не допускаме много увеличение на заплатите. Мисля, че е хубаво е един текст, в който да поискаме пояснение от генералния секретар. Последния въпрос. Сега ще, ще мина на своя език в документа на Раймонд Бъгер за мобилизирането всъщност не за мобилизацията, а за средносрочния преглед и за това какво означава в край документа. Той казва, че би искал документите да бъдат разгледани по време на слушането. Е, малко е кръвосмешение да провеждаме изслушване на наш колега. Не знам какъв е графикът, но ако това е втората седмица на януари, когато няма да има бюджетна комисия, може ли секретарията да ни предостави документи за слушането, тъй като много от нас ще се върнат в Брюксел чак на 11 януари и би било добре да помислим за а, това как ще се води дискусията. Благодаря, скъпи колега. Ще ви отговоря Ингебор Греслер. Благодаря, господин председател. Взех е, думата е, след като беше посочена Олаф, защото това наистина е много важен проблем и е, това ще играе роля при изслушването на комисара, което предстои. И тук в случая ние не би следвало да оставяме тази тема на страна. Искам да посоча приложение Б към проучванията. Искам да помоля дали не бихме могли да запазим резервата за проучвания, защото ние получихме организациите, които получиха средствата, обаче до сега не знаем за какво. Пет пъти се появяват суми от 10 милиона евро, но ние не знаем хората за какво са получили тези средства, за какви изследвания. Например, организацията Oceanic Development SES 1,5 милиона евро. Всъщност ние не знаем какви проучвания точно се правят, по какви теми и мисля, че би следвало да се посочат тези проучвания и това е в възможностите на комисията. Благодаря. Благодаря. Няколко коментара от моя страна преди докладчика да отговори, да направи заключенията. Що се отнася до бележката на Салвадор Дерига за външните представителства. Председателят Бузек дойде миналата седмица. Той посети първо месечното заседание на председателите на парламентарни комисии и вечерта той организира работна вечеря с председателите на 6-7 комисии, които имат отношение към външните представителства. Комисията по конституционни въпроси, външни въпроси, правната комисия, бюджетен контрол – и също така Комисията по международна търговия и Комисията по развитието. Та прави 7 комисии. Първо, констатирахме, че е много спешно парламента да създаде една работна група за преговори с другите институции, по-конкретно съвета, по състава начинът на финансиране, статута, персонала на тези служби за външни действия. Още повече, че целта на, пар... на съвета е да бъдат взети всички решения до април. И това е има неотложен характер, тъй като ако госпожа Аштън бъде утвърдена, трябва да разполага с необходимите средства. Постигнахме съгласие за състава на тази работна група. Сега говоря малко по памет. Председателят на Комисията по външни отношения и на конституционни въпроси ще играят така, водеща роля. Имаше малко спор между тях, но при всички случаи в групата ще влизат представители на всички компетентни комисии и комисията по бюджета ще бъде представена там. Разбира се, трябва и политическо съгласие всяка парламентарна комисия ще осъществява своите компетенции. Що се отнася до казаното от Горан, аз отбелязах предложението му за осъществяване на контакт с комисията по заедостта за подготовката на триалога. Искам да потвърдя, че по отношение на европейското обществено пространство е получено писмо от председателя на Комисията по култура Дорис Пакт. То е включено в вашите документи. Що се отнася до изменението и проблемът с 0 плюс 0, възниква проблем на политически принцип. Освен това, има и проблем от практическо естество. Мисля, че ние трябва да можем да намерим решение, което да позволява първо да осигурим финансиране на инструмента за финансово регулиране и да се запази известен резерв. Секретарията ми казва, че по отношение на резерва по пета функция става дума 72 милиона това ще бъде малко а, повече от 74 милиона. В а, пета категория ни липсват около 100 000 евро. Ще се постараем да запазим един резерв, за да не оставаме на нула. Искам да напомня, ние променихме е, тази система и въпросът вече не е нашите тактически доводи, е, които представяме пред съвета, се промениха. Тавана се запазва, но тактическите аргументи се запазват. Що се отнася до въпроса, поставен от Джеймс Ели за слушането, решението, което постигнахме с координаторите, беше да постигнем споразумение по писмените въпроси, Не знам кой ще ги пише. Те са от много общ характер и са глупави, но те са задължителни за цялата комисия. Този въпросник е изпратен или път ще бъде изпратен скоро на кандидат-комисарите и те ще бъдат основа на отговорите им. Мисля, че на писмените въпроси се изискват отговори в писмен вид и глупави въпроси, и глупави отговори. Заедно с координаторите бихме предпочели с оглед на личността на кандидата да приложим процедурата на спонтанните изказвания. Всеки член да може да зададе въпроси за политическата ориентация, например, и всички въпроси, които координаторите могат да се задават в съответствие с техните компетенции. това ще се осъществява по един неофициален, непринуден начин. Правилата, утвърдени от председателския съвет, предвиждат три, продължителност на изслушването 3 часа максимум. Предвижда се кандидата да започне с встъпителни думи, които да, траят, да продължават между 10 и 20 минути. Обръщам се към комисията. Господин генералният директор, има ли желание да отговори на въпросите, свързани с оценката на подробност, на потребностите за проучвания, административните функции, проистичащи от влизането в сила на Лисабонския договор, или пък по други въпроси. Имате ли желание за кратко изказване? След благодаря, господин председател. Най-напред искам да се присъединя към вашите е, думи, свързани с отбелязване на датата 1 декември. Що се отнася до въпросите, поставени от Джеймс Елис за външните служби, службите за външни дейности, службите на комисията положиха огромни усилия, но в крайна сметка върховният представител е този, който ще направи предложения след утвърждаването на комисията. Евентуалните бюджетни последици от влизането в сила на Лисабонския договор от, в административен план ще възникне потребност от назначаване на дипломати в съответните страни. Тези предложения са в компетенциите на върховния представител и заместник председател на Европейската комисия. Това е първият въпрос. Вторият въпрос или втората забележка Искам да благодаря за изказаното становище за освобождаването на резерва. Що се отнася до и исканията за проучвания, аз не бях много доволен, когато госпожа Греслер каза, че тези искания няма да бъдат удовлетворени, но искам да кажа, че сме положили огромни усилия почти административна археология, за да предоставим поисканата информация. И извършената работа изискваше огромни усилия и сериозни човешки ресурси, за да се предоставят всички необходими данни в изключително кратки срокове. Искам да добавя, че имайки предвид това казахме, имайки предвид казаното по административните въпроси и усилията да останем в рамките на функция 5 и транс... и прехвърлянията на средства, за да се отговори на финансовите потребности, свързани с плана за възстановяване, беше необходимо комисията да разполага с необходимите кредити, необходимите бюджетни кредити. Ето защо ние бихме искали тези средства да бъдат деблокирани Моите сътрудници ми казват, не знаем какво повече да дадем, ако ни поискат нещо допълнително. Това са двата коментара, които исках да споделя от името на Европейската комисия. Благодаря. Ингеборг. Извинете, господин председател, аз искам да посоча само на генералния директор, че условията са да бъдат включени заглавията на изследванията, така че това не трябва да е изненадващо и много съжалявам че някой не е присъствал. Знаете е, какво е развитието на електронната техника сега и е, наистина е жалко, че тези заглавия не са включени при днешните възможности. И за това още веднъж искам да повторя, ако искаме да знаем тези заглавия, е, това е важно за нас, защото е важен въпрос за какви проучвания са е, дадени тези пари. Въпрос, е, който бива задаван на държавите членки. Дадени са много средства и за това смятам, че има смисъл тези данни да бъдат подадени допълнително, т.е. заглавията на проучванията. Благодаря, Инге. Лашло inspirez-vous de cet échange de vues <clears throat> First of all, Mr. Chairman. Господин председател, първо искам да благодаря за подкрепата, получена от господата Янсен и от Салва... и Салвадор. Също така съм благодарен на Йоран за неговите бележки. Има разлика между ЕНП и социалистите в тяхната позиция за финансовите услуги, но аз мисля, че можем да се съгласим с предложението, което сега ще направя. Ние го обсъдихме накратко с Салвадор. На теория не съм много доволен да запазим тези малко наброй пари само за една цел. Ако няма такова предложение, докладчика ще бъде готов да разпредели тези средства равномерно между седемте еднакво важни бюджетни реда. Но също трябва и да отчетем, че тези пари за финансовите услуги са доста незначителни. Затова ние разпределихме пропорционално 10 милиона. И от тези 10 милиона над предварителния проект от бюджет и само 140 беше делът заделен за финансовите услуги. Сега тези дялове ще се променят в съответствие с предложението на Йоран до 700, което означава допълнително 560. Както вече казах в самото начало, докладчикът обмисля предложението на социалистите, подкрепени от либералите. И докладчикът предлага да се приеме тази идея. Тогава ще имаме резерв, ако можем изобщо това да наречем 146 хиляди не милиона, сам, а извинете, 146 евро. Не стотици, не хиляди. Политически това е нула. Всеки, който ще говори пред медиите или публично, може да казва, че няма резерв, защото 146 евро не е резерв. Защо да не придадем тези средства на финансовите услуги или на друг бюджетен ред. Това е технически въпрос. Добре е да имаме пари. Просто с оглед на това, какво ще се случи, ако 400 липсват при повторната проверка на повторната проверка тогава ще трябва да променим бюджетния ред, който, за който вече е било гласуване или който ще бъде подложен на гласуване. Аз изцяло доверявам на секретарята, но смятам, че тази предпазна мярка е разумна. Затова предлагам, ако добавим допълнителни 700 до финанс... към финансовите услуги, в допълнение към вече планираните 140, и допълнителните 560. Смятам, че секретарятът с лекота ще се справи с това и искаме или не. Може да не сме много доволни, но ЕНП ще последва, ще спази това, което предлага докладчика. Смятам, че сумата като цяло е абсолютно незначителна. Обаче, от гледна точка на нашето единство и готовност към компромиси, това е много важно, защото тази ценност е много по-виша, отколкото сумите пари. Искам да подчертая, че аз не бих предложил такова решение. Сега, що се отнася до механизма за микрофинансиране? Запознах се с бележките от последния триалог. Доколкото аз разбрах правилно, това не беше основния проблем и разбрах, че те съгласиха с нашето предложение, що се отнася общите суми и внасяната изменения. Обаче по-важно е какво ще бъде бъдещето на този механизъм за микрофинансиране. Ако съм ги разбрал, комисията по заедостта е склонна в дългосрочен план да има финансиране частично по програмата Прогрес и частично от свежи пари. Аз имам тук някои възражения. Това не е свързано с това, което мисля за бюджета. Разумно е правното основание. да бъде такова, че да можем да решаваме по бюджетни въпроси. Не смятам, че това е разумно и не смятам, че това отговаря на обичайната практика. Мисля, че в интерес на комисията по заедостта е да запази ситуацията, но няма правно основание, което има пряко правно въздействие върху тези числа в бъдещите бюджети или бъдещия бюджет. Затова всичко, което ще бъде прието, всъщност ще бъде само ориентировачно. И естествено, бъдеще бюджетната комисия и целият парламент ще се старае да спазва това, но кой знае как ще се промени ситуацията. Що се отнася до комуникационната политика, никога не съм целил да обезсмисля, да обесценя работата на Генерална дирекция комуникации. Моята идея е, че трябва да изпращаме послания, свързани с по-добрата комуникация. И във всяко мое обсъждане с съответните генерални дирекции виждам, че има интерес да се направи всичко, за да се подобри комуникацията. Що се отнася сега до резерва, смятам, че това не е бюджетен въпрос, по който да взимаме решение. И ако съответната парламентарна комисия ни изпрати писмо, че е доволна, с... О, доволна от обяснението, от плановете, програмите, мисля, че Единственото, което можем да направим е само да се съгласим. Съгласен съм с, Седони и с Джеймс. Те поставиха въпроса за функция 5. Това е нещо доста странно. Беше ни доста сложно по време на помирителната процедура да съгласим с идеята, че дори и комисията, Европейската комисия, да знае за какво става дума и за това, че е необходимо да има 80 милиона за коригиране на заплатите, те не няма да използват тези средства, ще използват и наречени тайни резерви във всяка институция. Ние не сме сигурни, че това може да се осъществи на практика. Формулата, която имаме по функция 4, е отчетане, е взете под внимание. Затова се ангажирахме с това да запазим, да защитим резерва за Лисабонския договор, нещо, което е споменато в тази функция. Нямахме възможност да намерим тези 80 милиона сега или да не повярваме на Европейската комисия. Просто само казахме, че това е нещо странно. Комисията е убедена, че ситуацията е управляема. Аз мисля, че е задължително да се коригират заплатите и може би по този начин ще отговоря на Джеймс. Говорим за 3.7. Ако не се лъжа. Никой няма подобни намерения, но има регламенти и нещата зависят от две неща. Ако аз изцяло съм разбрал всичко, първото е индексацията за инфлацията в Европейския съюз, а второто нещо е промяната в заплатите в държавите членки в публичния сектор. И имало такова повишаване миналата година. Държавите членки следователно не могат да ни критикуват. Ако те в момента замразяват заплатите, това ще повлияе върху корекцията ни за следващата година. Но тези две неща са взаимно свързани и мисля, че е задължително да изпълним задълженията, разбира се, ако е възможно. Но в момента ние не изчисляваме какви ще са сумите за тези корекции. Това е ще бъде направено от всяка институция. И накрая, господин председател, отново искам да благодаря за подкрепата, която получих от другите оратори. И бих искал да ви кажа, че в нашото допълващо досие имаме една равносметка на финансовата рамка за периода 2007-2013 и числата не са много интересни, защото те се основават върху постоянните цени от 2004 година, но процентът на брутния национален доход е това, което е интересно. И първоначалната цел за 2010 година за е 106 в ангажираните бюджетни кредити, а ние сме се оговорили за 1,2. Извинете, преди това беше 1,6, ние сме се договорили за 1,2. Тоест, предполагащ от начало 1% от брутния национален доход ще се използва. Ние стигнахме до 1,4. Тоест, ние наистина постигнахме най-доброто и можем да предложи относително голям бюджет с оглед на кризата. Това означава, господин председател, че нашето послание от самото начало е, че европейският бюджет е не част от проблема и не е причина за кризата. Но ако този бюджет се използва надлежно, той е, може да бъде част от решението. И смятам, че наистина постигнахме на лични средства в разумен размер. Това е отдавнашен проблем. Държавите членки трябва да подобрят своята дейност. Трябва да подобрят скоростта си и най-важното – те трябва да работят много целенасочено, много правилно да определят целите. И основното послание от тази декларация е, че ние настояваме държавите членки да направят преоценка на текущите оперативни програми и да използват парите по-целенасочено, основно за увеличаване на БВП, за запазване и дори създаване на работни места, а не за неща, които могат да бъдат направени по-късно. Това могат да бъдат много хубави неща. Възстановяване на градовете, други хубави неща, но сега реалната економика е тази, която има нужда от подкрепа. И това е целта на тази декларация. Надявам се, че ние всички ще подкрепим тази идея. Ако съм разбрал, наистина на заседанието на координаторите ще можем да финализираме нещата, но мисля, че ние сме готови към гласуване на блок. Благодаря, господин докладчик. Мисля, че в заседанието на координаторите ще разгледаме набързо въпросите изменен... изменения за финансиране на новите институции получих. Надявам се, че ще получат одобрение от социалистите. Е, гримаса от страна на НП сякаш са, сме представили нещо много неприятно. Не, нямам съмнение, че скоро ще постигнем съгласие. Сега ви предлагам да направим размен на становища по изменение на междуинституционалното споразумение, мобилизацията на инструмента за гъвкавост и средносрочния преглед. Раймер е разработил работен документ и както споразумението включва промяна в финансовата рамка. Е добре да видим как се разполага това споразумение в средносрочен план. Раймер би ли ни представил двата аспекта? Благодаря. Ако правилно съм разбрал, трябва да говоря по двата доклада гъвкавост и изменение на финансовата рамка, а също така и е, по отношение на средносрочния преглед трябва да говоря. В е, първите два доклада за тях може да се каже, че те са свързани с е, резултатите от преговорите във връзка с съгласуването на бюджета. Искам да посоча, че в резолюцията още веднъж съм посочил, че именно предвид гъвкавостта. Успяхме да наложим 195 милиона допълнително. Искам да посоча, че в рамките на тази финансова прогноза три пъти сме е, има ли е, преразглеждане и инструменти за гъвковост е, и става дума за суми, които излизат извън финансовата рамка, Галилео, Emergency, Economic Recovery Plan. Става дума за една сума от 8,4 милиарда, която ние трябваше да наберем в три бюджетни процедури и да направим това с инструментите, които ни дава финансовото споразумение аз посочвам също, че трябва да е ясно, че решението за финансиране на безопасността на атомната централа в Козлодуй не трябва да води до там многогодишните програми и съответните категории 1А да се превърнат в автоматизъм за следващата година, защото има и други траншове, които трябва да бъдат положени на дискусия и в резолюцията във връзка с изменението на финансовото планиране по точка 6 е посочено, цитирам на английски, MFF is not appropriate to comply with all the financial needs facing the European Union therefore calls on the Commission to submit a proposal for a mid term review of the current MFF without delay. Това със сигурност ще проличи утре при дебата и при гласуването. И преди това Джеймс постави въпроса как стоят нещата с това, което аз съм посочил в моя доклад във връзка с изслушването на кандидата за комисар и как съм се подготвил за това. Той очевидно цитира точка 3.6. Това е последния параграф от моя текст във връзка с средносрочния преглед. Аз не знам каква е процедурата, дали целият текст ще бъде изчетен или както преди, както се чете криминалния оригиналния роман да се чете първо края и след това началото, но във всички случаи е важно, естествено, когато се говори за политическите акценти и за политическата ориентация на една нова комисия, трябва да се говори с кандидатите, дори и е, ние да го познаваме, е, да познаваме кандидатите лично и да познаваме тяхната позиция. Е, същото е, се отнася и за паралелно протичащите разговори за междуинституционалното споразумение споразумение с комисията и политическите акценти, които ние ще е, поставим, е, имам предвид е, целия екип. Тук също могат да се допълнителни въпроси и позволете ми за 30 секунди още да кажа, че ние сами вършим това, а не както на друго място в парламента, в една специализирана комисия беше казано, беше направено чрез възлагане на проучвания на мозъчни тръстове. Ние всъщност за 5 години направихме това, което е необходимо, именно да прогнозираме какви ще бъдат политическите акценти през следващите години и е, също така трябва да бъдат е, поставени правилни въпроси на кандидата за комисар, за да може той да е, се ориентира правилно в посоката на своите действия. Също така средствата за проучване. Аз мисля, че тези средства би трябвало да се а, посочат другаде, но това е въпрос а, свързан с самостоятелността на комисиите и това искам да посоча като цяло в началото, като встъпление. Разбира се, тук искам да посоча още нещо. Неяснота в понятието midterm review, т.е. какво следва да се разбира по това понятие. И нека да припомня какво имахме предвид при междуинституционалното споразумение, какъв беше резултата от тогавашните преговори и какво разбират под това отделните институции. Ние тогава получихме задължение от комисията да представим доклад във връзка с начина на функциониране на междуинституционалното споразумение към края на 2009 година и а, е, при необходимост а, е, е, този доклад да бъде придружен със съответни предложения. Освен това, възоснова на а, това, което Европейския съвет сам реши през декември 2005 предвид заключенията, а именно, че комисията трябва да представи подробен преглед. В някои текстове се нарича обобщение или ревизия във връзка с селскостопанската политика, включително отстъпката за Великобритания и това да стане 2008-2009 година. И това ревю ние тогава тогава го свързахме с оценка на междуинституционалното споразумение. Тук има известно противоречие, защото 2008-2009 оценка на разходите в отделните политики, свързано с отстъпката, свързано с оценката на работа на междуинституционалното споразумение и това до края на 2009 мисля, че времето е твърде малко и мисля, че всички знаят, че след като се проточи влизане влизането в сила на Лисабонския договор, по причини, които всички знаем, малко изоставаме с времето. Ние в парламента всъщност имахме два доклада по собствена инициатива. Първо доклад за средносрочния преглед през март, който представих и в тясна съгласуваност с това трябва да посоча, че са след това беше представен на пленарно заседание доклада на Катрин Гика за финансовите аспекти и това всичко до голяма степен е свързано с бюджета и въобще с изводите, които имат отражение върху бюджета. Напълно ясно е, че оценка на начина на функциониране на междуинституционното споразумение към този момент е тясно свързана какво ще следва от изпълнението на Лисабонския договор предвид необходимост необходимия инструментариум, от който се нуждаят институциите за осъществяване на успешна бюджетна политика. Имаме резолюция, която беше прията на пленарно заседание от 25 март 2009, възоснова на работен документ и там е посочено, че искаме тристепенен подход. Първо, съществуващите дефицити и остатъци от многогодишното, от многогодишния финансов план да бъдат освободени с повече гъвкавост и, ако е необходимо също, чрез използване на наличните резерви, които са под горната граница на собствените средства. Тогава такава формулировка беше избрана. Същевременно беше казано, че ние естествено ще ще трябва да се възползваме от средносрочната оценка на многогодишната програма, защото повечето от тези програми минават в процедура на съвместно вземане на решения. 2010-2011 година по-голямата част от тези програми трябва да бъде подложена на междинна оценка, да се види какво функционира там, какво не и не можем да чакаме няколко години, докато подложим на дискусия тази е, проверка и след това стигнем до съответни изменения и корекции. Е, трябва е, своевременно да сложим пръст в раната, там където е необходимо. Следващата точка е, беше, че ние е, казахме, а това беше и част от политическия компромис, че ако е, е, говорим за средносрочен преглед и същевременно е, знаем, че е, към тогавашния момент, както комисията, така и съвета, когато употребят израза преглед или ревю, нямат предвид нищо друго, освен подготвянето на следващата финансова програма, коя, прогноза, която ще започне да действа от 2014 година. Знаем, че това е доста тружна задача, средносрочен преглед да се прави за сега съществуващият финансов период и да се започне с предварителното планиране на финансовата програма Рома след 2014 година. също времено това е, е много тясно свързано с е, посоченото от е, Комисията по конституционни въпроси, а именно нека да ни бъде направено предложение. Е, знаем, че имаме е, дефицити, знаем, че трябва да коригираме инструментите, за да можем по-бързо и по-гъвкаво да действаме и да не попадаме в тази мъртва вхватка в която трябваше 8,4 милиарда в три бюджетни процедури да а, осигурим и а, също така финансовите изисквания на Лисабонския договор трябва да бъдат включени в а, многогодишната бюджетна политика. Същевременно ние знаем, че много от членове на съвета а, е, бягат като дявол от тъмян от подобни процедури, прогнози и така нататък. И за това е, беше направено предложение от една страна да е, настояваме за един амбициозен преглед, докато влезе в сила Лисабонския договор. Също е, искам да посоча, че е, и е, прегледа за промените в климата се предвижда да бъде включен в резолюцията и той е включен всъщност в резолюцията от март и ако всъщност ние успеем, ако успеем да убедим комисията и съвета да одобрят това, то тогава а, ще бъде прието същевременно и едно удължаване на а, финансовото планиране някъде до към 2015-2016 година и е, след това е, ще можем е, в следваща стъпка да започнем с следващото финансово планиране 2016-2017 и то ще бъде свързано по-силно с един, един 5 годишен финансов план, който отговаря по-добре на 5 годишния мандат на парламента. И колегата Дехаде беше подготвил тогава един по-подробен доклад. Е, ние винаги сме в е, ситуация, в е, която парламента трябва да преговаря за многогодишно за многогодишно финансово, плани... финансово управление и е, в крайна сметка аз е, мисля, че е, ние се освободихме от тези окови и това е в духа на демократичната легитимация, която просто намира израз в друга работна структура. Сега, що се отнася до съответните категории на бюджета, съответните финансови сектори, искам да посоча правните, по отношение на правните основания, сроковете на определени категории и така нататък, аз мисля, че това е ясно. И не е само едно семантично упражнение да се прави разлика между средносрочен преглед и бюджетен преглед. Всъщност в средносрочния преглед ние искаме да заложим неща в средносрочен план по-различни от това, което е дискутирано до сега с съвета и комисията и също така още в началото на следващата година предложенията на съвета и на комисията, както и доклада на председателя, от тях ясно ще... Всъщност тези две неща са тясно свързани и трябва да си помислим как да подходим към създаването на службата за външни отношения и предложенията на комисията във връзка с многогодишното финансово планиране, многогодишната финансова рамка. Също така съгласие на парламента трябва да има преди да реши съвета и това е включено в глава 3 и 4 на междуинституционалното споразумение. Там има определени елементи, които са включени в финансовия регламент, т.е. процедура по съвместно вземане на решение и една друга качествено нова ситуация за парламент момента, именно определени елементи, които ще отпаднат с договора, има други елементи обаче, които ще останат, а има и елементи, които в крайна сметка възоснова на новите структури ще трябва да бъдат договорени на ново, респективно ще трябва да бъдат допълнени, защото политическите рамкови условия и на Лисабонския договор изискват това. Също и в зависимост от това какви ще бъдат структурните предложения за създаване на Европейската служба за външни отношения или за действия в областта на външната политика. Също така външните програми изискват известни корекции, когато ще става дума за прехвърляне на правомощия от комисията към службата за действия в областта на външната политика. Виждате, става дума за един доста голям пакет, с който ще трябва да се справим и за това не трябва да допускаме грешката да преговаряме бързо, бързо да приключваме преговорите и да започваме нещо ново, защото парламентът ще бъде в слаба позиция, ако мине толкова бързо към втори кръг на преговорите. И затова искам да посоча, че според мен, ако искаме да променим нещо в политически аспект, не трябва да се задоволяваме с минималистичен подход в предстоящата процедура. Знаем, че в настояща ситуация не е лесно за държавите членки да вървят по този път. Не искам да крия е, малко по-подробно прегледах миналата седмица докладите на Сметната палата и трябва да кажа, че е, за мен е проблем е, да изисквам повече средства в определени сектори, в които Сметната палата вече е поставила червен светофар. И също така аз мисля, че а, трябва да се съобразим първо с това, преди да дискутираме за нови финансови ресурси, но това място искам да кажа, че а, този средносрочен преглед в крайна сметка а, трябва да покаже, че парламентът а, се опитва а, съвсем отговорно да а, е, изпълнява своята роля като част е, от е, бюджетната, от бюджетния орган в условията на Лисабонския отговор. Но трябва да ви кажа, че ще има един период на приспособяване. Всички изменения няма да влязат в сила веднага. Наред с външната политика ще има и нови политики, като например космически изследвания, също така взаимодействие в сферата на на правосъдието. Тоест, в крайна сметка, ние ще трябва да се подготвим и за тези нови политики и по тази причина мисля, че е добър многостепенния подход, който избра и стария парламент, нещо като плавен полет, плавно минаване към Лисабонския договор и също така разговорите, които ще трябва да проведем, при тях трябва трябва да направим всичко, за да изясним какво, че очакваме от комисията всички тези елементи да ги вземе предвид, когато представя какви ще бъдат последствията от изпълнението на Лисабонския договор. Също така и по такива сложни въпроси институционално да застава на страната на парламента, а не на страната на съвета. Благодаря. Bien, merci euh, Donc... Благодаря, Раймер. Мисля, че в своето много изчерпателно изложение той даде отговор на всички въпроси, които можем да имаме за изслушванията на кандидат-комисарите. Сложността на проблема е както политическа, така и практическа, тъй като става дума за календар, за графиката. Всички ветерани, каквито сме мнозина от нас, знаем, че когато се постигне споразумение за дневния ред и за календара, 85% от преговорите са приключени. И преговорите са свързани с календара и с съдържанието новите споразумения, които трябва да се отчитат. Ние трябва да водим разговори с кандидат-комисарите и след това с председателя на самата комисия. Вярно е, че има няколко решения, които образуват пакет и те би трябвало да служат като основание за политическо споразумение. Но те трябва да бъдат взети през 2010 година. За новите институции със съответното правно основание, за новите политики или разширяване на компетенциите на Европейския съюз – с необходимата нормативна база. Какво означава това? Работните документи на Раймер и устното му изложение съдържаха няколко примера. Необходимите бюджетни кредити, за да се придаде съдържание на тези нови компетенции – при всички случаи трябва да се промени финансовата рамка. Това е цялостна ревизия ли ще бъде или а, по, по-повърхностно изменение? Лисабонският договор предвижда статут на, на финансовата рамка която до сега беше подчинена на, един, на една странна нормативна база, основаваща се на споразумение между трите институции. И сега се повдига въпросът дали това е приложимо към финансовата рамка или пък стъпка към приемането на бъдещата финансова рамка след 2014 година. Първото ми, първата ми среща с Испанското председателство ще бъде именно тази цел. Европейският парламент няма за цел да осигурява спокойствие на Испанското председателство, което ще трябва да се занимава с тези въпроси. След това предстои и приемането на бюджета за 2011 година според процедурата предвидена от Лисабонския договор и съответните компетенции на парламента и съвета. Ето това, ни, което ни очаква Както Раймер представи нещата много добре, виждаме, че организацията на тази програма за работа и решението за график и календар са приоритетни. Това е изходната точка, която трябва да бъде решена на най-високо политическо ниво. Председателят на Европейският съвет всъщност е този, който трябва да реши това. Политиката за излизане от кризата след плана за възстановяване, който успяхме да финансираме, ще изисква юридически, правни, финансови, общностни средства и най-вече и политически, бюджетни, правни средства на национално ниво и това трябва да се координира. И тази координация е, е една от основните функции на председателя на Европейския съвет. Новата, европейс... новата европейска външна политика, предложена от новия върховен представител с новите му компетенции, ще изисква именно това. Този въпрос е особено важен и благодаря на Раймер за това, че разработи тези документи. Много е важно нашата комисия да вижда много ясно проблемите, за да можем при в, съответ, в съответния момент да дадем съответния отговор. Трима души поискаха да се изкажат. Най-напред господин Хейдер. Благодаря, господин председател. Поисках думата, за да изразя оценка на документа на господин Боги и също така да определим посоката на бъдещата ни дейност. Смятам, че като цяло можем да се съгласим с основните области, посочени от господин Боги. А също така с целият въпрос на преразглеждане на нашата стратегия. Господин Боги привлече нашето внимание към това. И в това отношение бихме искали да изменим доклада на господин Сурян за 2010 година за бюджета за 2010 година. Затова е много важно финансовите перспективи, които са за 5 годишен период, да са синхронизирани с комисията и с парламента. Тъй като ние в парламента ще решим за това каква ще бъде финансовата перспектива, която след това ще бъде подета фактически или ще влезе в мандата на друг парламент. Т.е. седемте години като предлаган срок е един прекалено дълъг срок. Така че седемте години е твърде дълъг период, защото това вече ще означава на практика един 10 годишен цикъл. А, всички знаем какви са затрудненията в съвета, когато трябва да се преразглеждат финансовите рамки. Ние сега обмисляме преразглеждането и решенията, които ние взимахме, са основани върху решенията на предишния парламент и следващия парламент ще се основава върху нашите решения. Затова трябва да решим какви ще са условията за прегледа. Мисля си, че оттам трябва да изхождаме. Има нещо, което ме изненадва, може би защото съм нов депутат. Виждаме едно нежелание да се преразглежда финансовата рамка – не става дума за това да се започне всичко от начало. За мен преглед означава да се види кое не работи добре и да се внесат необходимите корекции. И разбира се, трябва да отчитаме и новите предизвикателства, които съществуват. Така че наистина не разбирам нежеланието да се преразглежда финансовата рамка. След няколко месеца ще приемем финансовия регламент и за първ път той ще бъде включен в финансовата рамка, която трябва да бъде поне 5 годишна. Като читаме финансовата перспектива, която от 2007 до 2013 година, не е много логично да имаме един документ през 2010 година, който не отчита какво ще се случва през следващите години до 2013. Така че ние трябва наистина да гарантираме съвпадение на периодите, така че те да съвпадат фактически периодите на финансовите рамки с мандатите на парламента. Благодаря ви, господин Чемс. Благодаря. Имам три съвсем кратки въпроса. Първо, преди изслушвания, може би секретариатът на нашата комисия ще ни информира как точно Лисабонския договор ще се отрази върху бюджетния сектор, какви ще бъдат процедурите, по какъв начин това ще се отрази на външната политика, защото знам, че още има някои неясноти Предполага се, че ще има съвместно споразумение между съвета и парламента, но кой ще наблюдава дейността на върховния представител, а и на съвета? Виждаме, че има неясноти и въпросителни в тази сфера. Ние трябва да получим уверения, но ние трябва на този етап да не позволяваме да се разходват средства, за които след това няма да има отчетност. Следващото. Вие споменахте нещо за глупавите въпроси и глупавите отговори. Знам какво имате предвид и знам откъде идват въпросите и знам какво означават отговорите. Но може би ние в нашата комисия можем да използваме това за нашите цели, а именно всеки комисар да поеме пред нас ангажимент да се отчита за средствата, които са предназначени за неговия бюджет и да може този комисар да се отчита пред парламентарната комисия. Вие знаете, че имаме проблеми, които са свързани с дългогодишното наблюдение на бюджета, но ако от самото начало кандидат комисарите се ангажират пред нас е, като отговорна комисия, ние ще можем надлежно да наблюдаваме как се разходват средствата. Колкото по добър е процес наблюдение, толкова повече економическа ефективност ние ще гарантираме. Мисля, че винаги трябва, винаги е леко да сме обоспокоени от въпроса за економическата ефективност. И последната идея, която ми подсказахте, когато говорихте за националните разходи и държавите членки, може би трябва да възродим нашата собствена инициатива и да проведем среща през май или юни с председателите на бюджетните комисии на националните парламенти, за да видим по какъв точно начин да си сътрудничаме в условията на Лисабонския договор и също с оглед на междинния преглед. Аз мисля, че трябва те да се чувстват като хора, които работят заедно с нас, а не хора, които са изолирани от целия процес. Благодаря, Йорен. Благодаря, Йоран. Само съвсем кратък коментар. Искам да помоля да се разгледат измененията за резолюцията за 2010 година. Райнер много добре се изказа в работния си документ той говори за този семантичен проблем, какво е преглед и какво е преразглеждане. Ние искаме да добавим изменения към резолюция за бюджет за 2010 за да можем да изясним нещата. Това са най-вече измени 3, 4, 5, където се разглежда формулировката за това какво трябва да се направи през годините от 2011-2013 трябва много ясно да заявим какво искаме да направим, а именно не просто оценка, оценка или анализ, а оценка на цифрите по отделните функции. И вторият етап ще бъдат какво ще бъде какво ще се случи след 2013 година. Чрез тези изменения ние искахме да внесем яснота. Искам да помоля Ласло да се запознае с тях. Смятам, че е много важно сега да започнем в резолюцията за 2010 година, да кажем какво целим. Да имаме един и същи избор на семантичен избор на думи и изрази. И това, разбира се, също е застъпено и в доклада на Райнер за средносрочния преглед. Да, благодаря. Става дума за изменения 3 и 4 и 5. Само една дума, преди да приключи Раймер, да отговоря на Джеймс. Твоят въпрос е много уместен. Това е въпрос, който следва да се зададе нашия кандидат за комисари, но останалите кандидати. В общия списък с предварителни въпроси има въпроси като честен ли сте, на какво основание смятате, че сте компетентен за тази длъжност, това е онзи тип въпроси, които хората трябва да отговарят преди да влязат в Съединените щати. Искате ли да убиете президента на Америка? Участвали ли сте в Холокоста по време на Втората световна война? Мисля, че въпросите, които предвиждаме, са по-уместни. Що се отнася до идеята, която ти спомена – и която и Козак неколкократно предложи, по, моето предложение, по мое предложение Комисията по бюджета реши да поръча проучване за това дали не можем да направим едно конкретно предложение за годишна среща на, между комисиите по бюджет за да обменим информация за съответните бюджети и за начина по който, освен бюджета на общността, всяка държава в националния си бюджет да отчете общите европейски цели. Това трябваше да бъде направено за Лисабонската стратегия. Не беше направено и това е една от от причините за нейния неуспех. Това трябваше да бъде направен за финансирането на кризата, плана за възстановяване. Имаше план за 200 милиарда евро, за който решение беше взет съвета. И в крайна сметка не знаем какво стана в държавите членки. председателя Ван Ромпой може да поеме инициатива и да предложи на едно предстоящо заседание на съвета всеки член на съвета да покаже как е изразходвала своята част от тези 200 милиарда евро. Мисля, че бюджетната комисия ще може да направи конкретни предложения. Аз вярвам много в този тип инициативи, които не изискват юридическо основание. Раймер, искаш ли да реагираш на казаното от колегите? Ähm, да, благодаря. За мен това е важно, защото следващото заседание е през януари и на това заседание аз ще трябва да представя този документ и ще трябва да представя как са протекли решенията тук в парламента, без сега разбира се да навлизам в подробности по същество, които бяха които всъщност ще бъдат уредени в съвместни разговори между представителите на различните комисии. Аз искам първо да посоча, че петгодишният период, както преди, така и сега, за нас е важна цел и за това тези пет години финансово планиране, в смисъл е, като цел е, това е, не подлежи на преговори. То е ясно. Ние трябва да видим какъв е пътят обаче за постигането му. Необходимо е да се извърши проверка, коригиране на, настоя... и на настоящо финансово планиране и тогава вече през 2020 година ще стигнем с следващата финансова прогноза което означава, че много трудно ще ни бъде като време финансовото планиране. Що се отнесе до езиковите версии, това, което е написано в текста на испански, думата review като преглед въобще не е преведена така, там е написано ревизия. Това ми беше казано. Естествено, ревизия е нещо, което се използва като техническо понятие в резолюцията. Аз още веднъж ще помоля за нещо, без да се намесвам в делата на Ласло, като докладчик по резолюцията. В случая а, става дума не само за изменения 2, 3, 4 и 5 а, на групата на социал-демократите по тази тема. Има и други предложения, които се отнасят а, до тази тема а, в различните параграфи. Моята тема е да се концентрираме по-добре и е, да следваме този постепенен е, подход, е, такъв какъвто е формулиран в измененията до е, изменение 5 и това а, веднъж следва да се посочи, след това да не се повтаря след това 10 пъти. Например, като а, разгледаме изменение 4, там където се посочва current MFF 2017 2013 for the budget years 2011-2013. Dann sollte man... Може би още веднъж е, би трябвало да се поработи по-подробно върху е, формулировката. Предоставям тази задача на докладчика е, и да се каже, че нека да вършим нещата заедно. Ние говорим за необходимото напасване, за необходимото съгласуване. Така е отразен този термин в параграф 3 и 4 и за това между фракциите трябва да се говори за следното. Цитиран беше текста на английски и тогава пакетът вече ще бъде пълен. И аз мисля, че вече в този момент ще можем да обобщим всичко, което е дискутирано в отделните политически групи. Понятията се допълват по добър начин и аз мисля, че ще можем да представим цялостния пакет на съвета и на комисията. Това е моето така съвсем спонтанно предложение към докладчика. Дали може да се постигне до утре решение в този този дух, ако не можем да направим това в пленарно заседание, но би било добре и тази вечер да се проведе все пак съответна дискусия по това. Мисля, че преди коледната вакансия би било добре колегите да говорят с мен по тези теми конкретно. Аз ще се опитам да вляза във връзка с съответните колеги. Аз съм готов да водя тези разговори по всяко време. Благодаря, Раймер. Предлагам ви да прекратим сега заседанието на комисията по бюджета. Ще продължим утре сутринта в 9 часа, когато ще гласуваме. Моля ви всички да присъствате за гласуването и сега в залата да останат координаторите, евентуално Раймер, ако има нужда да се разгледат измененията и разбира се докладчика Ласло и Владимир Манко, ако иска да останат сред нас. На останалите благодарности за участието и ще ви помолим да напуснете залата много бързо. Все едно, че има а, тревога за пожар. Ще се видим утре с вас с голямо удоволствие.